Even though it's very nice to see you chatting. Виждам, че е, сте потънали в сладки приказки, но е добре да преминем към следващите си задачи. Добре дошли обратно след гласуването и добре дошли на вносителите на петиции. Писмените е, текстове, които виждате на екрана, са същите като текста, който ще се чуе. А, качеството на звука принципно не позволява превод, тъй като има силна музика, но тъй като е даден предварително запис на текста, по изключение от специал, като жест към вносителите на петициите, преводачите ще направят превод а, по писмения текст петиция 2563 от 2013 година господин Хосе Лакал Маркес. Маркес, имате думата за 5 минути. Добър ден! Първо искам да благодаря на Комисията по петициите, че разгледа нашата пети петиция, нашата петиция да се създаде орган, който да разглежда жалбите на граждани, които са пострадали от утешняващите клаузи за ипотечните кредити. Ние организирахме кампания за събиране на подписи и имаме три основни цели. Да подобрим финансовата система, за да може тя да бъде по-справедлива и прозрачна, да защитаваме правата на потребителите и да избегнем срива на а, съд, съда. През април 2015 година поискахме от парламента да елиминира клаузата за ипотечните кредити и да върне неправомерно взетите а, плащания. В резолюция Б8755 мерките, които бяха взети, се оказаха неефективни. И по-конкретно в декрета от януари 2017 година за спешните мерки за защита на потребителите относно тази клауза, се оказа, че банките са тези, които трябва да върнат неправомерно взетите такси. Това означава, че всяка банка прави каквото си пожелае и не връща а, коректната, правилната сума. Тъй като в този декрет не е записано ясно какви а, лихви трябва да се изплащат. Ние направихме различни а, а, оценки, професионални оценки, за да могат банките да следват едни и същи критерии, когато връщат тези суми и се създаде една комисия за проследяване на отежняващата клауза за ипотечните кредити. Оказва се парадоксално, че Испанската банка може да санкционира една фундация, която защитава потребителите и дава предимство на самите банки и няма възможност да санкционира по никакъв начин отъжняващата клауза. Оказва се, че съществуват повече от 200 000 жалби, които са внесени по силата на отъжняващата клауза и са взете 17 000 решения, които са в полза на гражданите в 97% от случаите. Освен а, клауза, също така съществуват още около 30 клаузи, които са зловредни за потребителите и Испанската банка по никакъв начин не е взела мерки за да поправи ситуацията. комисията, различните, е, съществуват различни организми, които се занимават с ипотечните кредити. Например, комисията за проучване, комисията за разходите, е, клаузата за прекратяване, системата за амортизиране, клауза 365-360, клауза, клауза за многостранно даване на заеме, клауза за личните доходи, клауза за лихвите при закъснение – клаузата за е, е, за е, даване на изпращане на разходите за транспорт, клауза за предварително плащане, клаузата за забраняване на, на, на изземането на а, имущество, липсата на присъствие на нотарис, а, клаузата за търгове като лоши банкови практове, тря, практики трябва да подчертаем, че липсва а, а, липсва начин да се контролират хищническите фондове и не трябва само съда да бъде този, е който решава тези въпроси, тъй като много често гражданите, за да внесат един иск в съда, това означава много усилия и е, много, отнема много време, за да се решат тези проблеми и понякога е много трудно. Ние разбираме, че а, обществените органи са тези, които трябва да се занимаят с тези, да създадат ефективни и ясни закони, за да се занимаят с всички аспекти. Ето защо ние искаме да се разгледа възможността да се зададе орган, който да създава задължение за отговор на исканията на гражданите, когато съществуват банкови злоупотреби. И също така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 Como se calcula? на утежняващи клаузи в ипотечните договори. Остават обаче още много съмнения. Какви суми трябва да се върнат, как ще бъдат изчислени, какви обещетителни лихви трябва да се начислят, трябва ли да се приеме предложението на банката? Жестоката реалност е, че всяка банка осъществява връщането на по собствени критерии, като няма задължение това да се изпълнява по определен ред и в повечето случаи върнатите суми не отговарят на кое на това, което трябва да бъде всъщност върнато. Грешките, които извършват банките, не, те не актуализират а, непогасените кредитни задължения, не плащат обещетителни лихви, не прилагат лихви по закъснение, както е записано в договора може а, това да означава, че повече от 50% от внесените суми трябва да бъдат върнати, но ние не знаем. Трябва също а, да се разгледа защо не съществуват регулаторни органи. Това беше изключително полезна, полезен видеоматериал. Благодаря много на вносителя на петицията. Сега давам думата на Роберт Матияк, представител на Европейската комисия. Thank you, Chair. Thank you very much. Um, and thank you also to the, to the petitioners. Благодаря много благодаря и на вносителя на петицията за присъствието тук. Има сериозни проблеми а, с а, изискванията за а, възстановяване на суми, а, проистекли като задължение от некоректни клаузи. И не можем от а, наша гледна точка да коментираме какви са сумите, които банките трябва да върнат на клиентите си, но за нас е пределно ясно, че трябва да им се върнат суми, сумите, които са надплатили поради некоректни клаузи. Механизмът за а, разрешаване на спорове въведен с декрет 1 от 2017 година. Покрива близо 500 000 случая и общо 2 милиарда и 300 милиона евро – Също така, но това е на публично достъпна информация. В много от е, случаите банките са отказали да върнат надплатените суми. И изглежда, че основният проблем е в това, че съгласно прецедентното право на испанските съдилища, е, този тип клаузи не се разглеждат като достатъчно основание. И когато банките отказват да връщат сумите, твърдят, че те са изпълнили изискванията за прозрачност. докато задължения биха проистекли, ако не са ги изпълнили. И това е типичният тип твърдение на банките в тяхна защита. Когато има некоректни клаузи в договори, съгласно директивата, покриваща този тип договорни тази ситуация в договорните отношения, съответната клауса се счита за невалидна и се изисква възстановяване на надплатените суми. Също така се предвиждат правни средства за защита. Стандартният тип правни средства за защита са съдебни дела, но това е естествено препятствие пред потребителите, което спира потребителите, но това е обичайният тип процедура. Освен това, по европейското право има и директива за альтернативно разрешаване на спорове Съгласно тази директива, държавите членки трябва да се погрижат да има възможност потребителите да започват е, спор с е, съответните е, фирми и институции в извънсъдебен контекст при конкретен орган. Такъв орган е, е Испанската хунта в защита на потребителите в Испания. Обаче всяка държава членка е, е, решава дали участието на съответния търговец, и тук се включват и финансовите институции, е задължително или по избор. Създаването на този тип механизъм на типа механизъм, който е, се предлага от вносители на петицията, е, би могло действително да доведе до положителни е, резултати при разрешаване на немалък брой случаи, но фактът е, че европейското право не го изисква изрично. Виждам, че времето ми изтича. Само ще кажа, че продължават делата в испанските съдилища за некоректни клаузи и по някои от случаите има решение. Има и е, е, дело за неизпълнение срещу Испания. Следим неговото развитие и развитието на, на делата. Благодаря ви много. Е, интересно е да чуем и малко по-философски подход към темата. Не се случва толкова често. Сега давам думата на колегите Госпожо Берсера, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. И аз благодаря на комисията за това, че споделиха своето становище, което за нас е много окоръжително. Е, за господин Делакае също му благодаря, защото те успяха много отговорно да се приборят за тази петиция, защото в продължение на 5 години имаше много искове от потребителите. Става въпрос за хиляди, е, хиляди петиции за уточняващата клауза за ипотечните кредити и изглежда в Испания хората трябва да вдигнат много шум, за да ги чуе някой. В момента вече има предложения от банките, но тези предложения на банките не са приемливи за това. Вносителите на петицията искат някаква гаранция, че връщането на вноски са е, по определен ред защото банковите злоупотреби не се случват в, само в Испания. Е, аз бих предложила да, това да се централизира, защото това е европейски въпрос и в доклада, който изготви нашата комисия за е, финансовите, рисковите финансови инструменти и за ипотечните кредити, започнахме и една кампания за информираност и да има по-добра образованост по отношение на банковото дело. И аз бих призовала желанията на вносителите на петицията да се вземат предвид и да тази петиция да остане отворена, да оценим по какъв начин, да преценим по какъв начин можем евентуално да направим едно проучване и да видим как да бъде нашия отговор надежден. Трябва да има някакъв вид гаранция, за да може гражданите да получат правна сигурност. Особено когато се изпълняват техните задължения, които и съда е доказал, че съществуват. Благодаря ти, Беатрис. Господин Мариас. Благодаря. Искам да поздравя авторите на петицията. Въпросите, които повдигат, са изключително важни. Те са за Испания, но всъщността си всъщност засяга целия Европейски съюз. Същите проблеми ги има и в други страни. Банките имаха проблеми и в Испания, и в Португалия, и в Гърция, и в Ирландия. И какво се случи? Най-общо се дадаха средства, държавите спасиха банките. Банките, които сега които бяха спасени, какво правят днес? Държат се зле с клиентите, искат от клиентите а, един вид а, да си плащат ипотечните дългове. Това е абсурдно. Когато банките продават ипотеки на фонд, Всеки един трябва да може да си закупи своя дълг или да го изкупи от този фонд. Това е кипърския модел. И според мен трябва така да се случва на трето място. Трябва да видим дали има възможност да се създаде фонд за спасяване на а, изтеглилите такива кредити. Този фонд ще може да изкупи ипотеките а, на хората на същата цена, на каквато са продадени на тези частни фондове. Друг един въпрос. Е, има една банка, например, която има такъв такава ипотека. Какво прави тя? Продава къщата, може би. Знаете обаче, че спадат цените на недвижимото имущество. Независимо от това, ти трябва да продължиш да си плащаш дълга пред банката. Когато думът бива продаден, в крайна сметка дълга трябва да се смята за платен. Гарантите също така. Гарантите не могат да кажат на банката първо да бъде удовлетворен първия задлъжнял, е, на когото се дължат пари, а след това следващия. Е, като че ли правата на гарантите също се потъпкват. Също така в Испания, но и в Гърция. И в този смисъл трябва да има някаква намеса, е, за да се даде конкретна подкрепа на гарантите. Това е въпрос, който е много важен. Ако вземеш ипотека, и дълж, дължиш пари, идва държавата и те задължава да изплатиш данък. При нас в Гърция се казва енфия е този е, данък. Но тя къщата не е твоя, тя е 90% примерно на банката, защото ипотеката е към банката. Ти не я притежаваш. Клиента обаче плаща този данък без къщата да е негова. Това са моите предложения трябва да се разгледат. Има тук злоупотреба с правата от страна на банките. Потъпваме правата на потребителите. Смятам, че е нужна автономна организация във всяка една държава членка, за да се даде подкрепа на онези, които вземат ипотеки. Тъй като имат огромни проблеми, те са в необлагодетелствена позиция. Какво прави Централната банка нищо не прави, нито една. Различните централни банки на държавите членки не правят нищо и в Гърция, и в Испания. Тези важни теми трябва да бъдат разгледани и тази петиция трябва да остане отворена. Трябва да бъде разгледан въпроса за е, взелите кредити. И може да направим едно изслушване в бъдеще за защитата на такива хора. Е, чисто и просто си взимаш ипотека, ние трябва да можем да те защитим. Thank you very much, uh, Angela. Благодаря много, Анджела Валина. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias. Добър ден! Първо благодаря на вносителя на петицията за неговия ентусиазъм. Мисля, че парламента трябва да разгледа това предложение, което се съдържа в петицията и да видим какви мерки могат да се вземат на европейско ниво, защото жалко е, е имиджа, който създаваме на Европа. Чрез агенциите за защита на потребителите и различните правителства ми все още виждаме един истински спектакъл, едно истинско шоу по отношение на а, ипотеките, защото има решение на съда. Незабавно а, се отнася това до Върховния съд и взема се решение за потребителя, и, но в крайна сметка потребителя <laughs> остава този, който плащат. Наистина много е жалко това, че, което се случва на гражданите и гражданките в моята страна и че трябва да стигнат до съда в Европа, за да защитават правата си. Имаше законодателни промени в Испания, между другото, да подчертая, че винаги тези, реше... Е, тези законодателни промени винаги бяха против решенията на съда, не бяха в синхрон с решенията на съда и а, няма решение за ипотечните кредити. И аз мисля, че трябва тази петиция да стане отворена и Европейската комисия да отговори в писмен вид на вносителите на петицията, да каже какви са заключенията по отношение на нарушенията в Испания и да се изпани, изпрати едно писмо на испанските власти, за да ни информират те какви мерки са взели, за да прекратят тези злоупотреби от страна на банките. Благодаря, госпожа Миранда. Много благодаря. Благодаря на вносителя на петицията. Не е за първ път когато тук изслушваме подобни петиции. От 2013 година в нашата комисия а, сме слушали няколко такива а, петиции, например Асоциацията на Каога, потребителски асоциации, и няколко отделни случая, които показват какви са злоупотребите, които извършват испанските банки. Това се случи в рамките на правителството на господин Рахой, когато се увеличиха много злоупотребите. Вярно, че съществува и финансово финансова криза съда съда един вид направи така, че трябва да стигнем до Европа, за да се обърне внимание на правата на потребителите. Ето защо смятаме, че е, подкрепата на съда е ключова и ако може да се промени законодателството за ипотеките, е, Жалко е, че Европа е тази, която защитава потребителите, а не испанския закон. В този смисъл неправомерно взетите вноски а, трябва да бъдат върнати. Затова а, желанието на вносителя на петицията е абсолютно обосновано. Мисля, че в Лакоруния имаше един случай, това беше прецедент а, по отношение на частното право а, за обещатяване на засегнатите – е, и остава, е, тези хиляди е, хора, които са пострадали, трябва да стигнат до съда, за да бъдат уважени техните права. Този случай не е разрешен. Има много случаи, много хора са засегнати. Освен това има економическо въздействие. И ние искаме да се знае какво се е случило, както коментира госпожа Ваина, е, взе, имаше решение от Върховния съд и Испания не осигурява закрила на потребителите си. Надявам се това да се промени, но банките продължават да злоупотребяват и те имат много силно лоби, влияят на съда е, както се случи преди няколко седмици в Върховния съд, когато имаше смяна в съда. Бихме искали петицията да остане отворена, да се изпарати писмо на испанските власти и искаме да имаме контакт с а, съда, връзка с съда, от парламента, е, за да се види, че тези случаи не са изолирани, че това е една глобална измама, която засяга много потребители, повече от 8 милиона. И от друга страна, комисията моли е, е, представителите от комисията от Генерална дирекция ЕКОН да реагират защото, е, на европейско ниво, защото това не е единичен случай в Европа. Случва се в много други страни, но просто в Испания е умножено по 300 000 пъти. Благодаря ви. Господин Кирио. Грация, президенте. Ма, Благодаря. Колеги, che credo Няма да повтарям всичко това, което колегите казаха. Аз съм напълно съгласен с тях. Аз и моята политическа група сме напълно съгласни. Става дума да направим една практическа оценка за ефикасността и ефективността на работата ни тук в тази комисия. Искам да благодаря на подалите петицията, че са тук сред нас. Искам да припомня, че тази тема Постоянно я повтаряме. Това е връзката между гражданите и банките. Тази тема свързва, е важна не само за Европа, важна е за целия свят. Това е Давид срещу Голят малко. Така че това е известна тема и Европа трябва да изиграе своята роля. Като комисия ние направихме много проверки и видяхме всъщност и днес виждаме ясно, че трябва да се остави отворено нашето внимание към изпълнението на директивата, която опазва гражданите от банките. Също видяхме как Върховния съд в е, Испания излязал с решение по тези въпроси и е посочил, че когато клаузите по договорите са ясно изписани и те са валидни. Има информационна кампания, а такава като че ли няма. Нужна е информационна кампания, която да обясни на хората. Иначе проблема няма никога да изчезне. За нас, като НП, тази петиция технически трябва да бъде затворена. Чисто и просто, защото и времето изтече, много време мина. Това не означава, че темата приключва. Вниманието по темата ще продължи. Означава също, че тази тема ще продължи да е сред нас, вниманието няма да спадне и на вносителите ще се даде възможност да се върнат да говорят с комисията, когато промис... Е, извинете, обещанията на Европейската комисия не бъдат спазени. Е, Благодаря. Соледата е последна. И слагам край на списъка с ораторите. Много те моля да бъдеш кратка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Европейската комисия. Държавите членки са тези, които трябва да решат и как да тълкуват европейското законодателство. Тази двусмисленост – в различните държави членки, мисля, че тук Европейския съюз трябва да се намеси, защото именно комисията чрез законодателството отваря тази възможност за двусмисленост и трябва да се преразгледа съществуването на двусмислено законодателството. В случая на Испания има един допълнителен проблем и това е, че испанското законодателството законодателство по отношение на ипотеките дори не спазва европейското законодателство. Ето защо беше необходимо да се отвори една жалба от страна на комисията, за да започне една жалба и а, да се разгледа случая не се присъединявам към желанието на колегите от НП да бъде затворена тази петиция. В Испания закона за ипотеките е много стар и, както видяхме, има много злоупотреби. В момента се работи за ново законодателно предложение и очакваме това ново предложение да дава повече гаранции и да спазва съществуващата европейска регулация очакваме това ново законодателство. Факт е, че в Испания имаме проблем и още през октомври 2015 година се обявихме, че съществува такова нарушение. И за същите злоупотреби повтори и вносителя на петицията. Мисля, че трябва да запазим петицията отворена, но също да изпратим на Централната испанска банка писмо, в което да обясним какви мерки трябва да се вземат и да се вземат максимално много мерки, за да се гарантира сигурността на гражданите. И освен това, да покажем на Испания, че смятаме да проследим какво ще направи от тук нататък по отношение на исканията на вносителите на петицията. Е, въпросът не е само да се вземат решения в съда, а просто по ефективен начин да се вземат някакви решения, за да има цялостно решение на този случай с злоупотреби е, от страна на банките. Благодаря ви. Аз ви благодаря. Сега ще дам думата отново на вносителите, след като изслушахте това, което казаха колегите и комисарите. Давам ви думата само за минута и след това ще обобщя. Е, Много благодаря. Искам да благодаря, че обръщате внимание на нашата петиция. Е, разбирам, че не само испанските, но и европейските граждани са засегнати. И ние като граждани виждаме в Европа е, последното пристанище, на което можем да се спрем ние вярваме в вас, но <laughs> със съжаление не вярваме, че ще има решение. И винаги си мислим, ако Испания не може нищо да направи, да видим дали поне има някаква надежда в Европа. Така че, моля ви, обърнете ни внимание. Thank you very much. Okay, let's then try. Благодаря. Нека да се опитаме да отговорим на вашето искане. Господин Кирил го каза. Става дума за борбата между Давид и Голият. И трябва да поемем своята отговорност. Това, което трябва да направим, е петицията да остане отворена, тъй като има процедура за нарушение, която тече. Господин Кирил, не е възможно да приключим петицията, когато тече процедура за нарушение и очакваме допълнителни а, решения. След като излезе съда с решение, вече ще може да решим и ние каква е следващата стъпка. Нека да направим така, както каза Соледат, да направим проучване, да говорим с Централната банка в Испания. Спомням си, при предишния мандат бях в Комисията по правни въпроси и тогава работихме много по колективните искове. От името на тази институция работихме. И ако няма споразумение между заинтересованите страни, в тази ситуация Давид и Голият, може би е нужна медиация. Колективни искове, медиация и така нататък, като альтернативен метод за разрешаване на споровете. Бих казала на Централната банка да разгледа тази възможност. Това не е нещо задължително, това е доброволна схема, но има медиатори, които са обучени точно за това. Така че трябва това писмо да бъде изпратено и ще се върнем на този въпрос, когато имаме повече решения от съда. Съгласни ли сте? Като че ли сте съгласни? Благодаря ви, да. Благодаря ви, че бяхте така конкретни. Благодаря и за видеото. Много бе интересно. Лек път и вземете белгийски шоколади, купете си. Слънцето в Испания е по-хубаво от това тук, но шоколадът тук е по-добър. Let's move to the next petition, which is Следващата петиция, е петиция 323 за евентуално нарушение на директива от 2008 година за качеството на въздуха от Мадрид и градския съвет на Мадрид. Тук е вносителят, господин Санчес. Много ви моля да не говорите. Служителите също моля да изслушаме вносителя, господин Санчес. Пет минути. Gracias, señora presidenta. Compartiré благодаря, госпожо председател. Половината от времето ще говоря аз, а после ще говори моята колежка Инеса Ванес. През 2011 година внесохме една петиция за постоянно нарушение на качеството на въглеродния въздух, на извинявайте, на атмосферния въздух и наличието на много въглероден двокис, тъй като смятаме, че това не отговаря на директивата 2008-50. И тази година а, Испанския градски съвет в Мадрид а, започна да предприема някои мерки, като ограничава трафика на автомобили е, и е, особено в зоната, която се нарича Център Мадрид. От 30 ноември започна е, е, това. Това се беше направено от общинските органи в Мадрид, но градския съвет не направи същото. Направих, взеха някои мерки, но не бяха ефективни, не изпълняват директивата в община, където има повече от 100 000 жители, те нямат качествен въздух. Съществуват много ограничения и а, общинските органи в Мадрид не може да прилагат своите мерки. Ето защо бихме желали петицията да остане отворена, за да се следи дали действително има нарушение и за да може а, общината в Мадрид, както и другите общини от метрополита, да вземат някакви мерки. И сега дума, давам думата на моята колега Инес. Благодаря, госпожо председател. Действително, проблема с замърсяването е изключително важен. От 2010 година съществува това в град Мадрид. Доня Мануела Кармена, която е кмет на Мадрид и отговаря за мобилността и качеството на въздуха, подчерта, че първата цел в нейната работа е борба с замърсяването и оттам започна един план за обновяване на градската зона и за почистване и оценяване къде има най-високо замърсяване, за да има конкретни стратегически мерки, които да се прилагат незабавно. Това е нашата ангажираност и към комисията. Имаме финансиране от 500 милиона и различни мерки и а, спазваме точка 99 от препоръките на комисията за намаляване на а, замърсяващите емисии. Това прави община Мадрид. А, център Мадрид. Това е така наречената зона с ниски емисии. А, там а, и, и, и, имаме а, ефективни мерки взети срещу най-замърсяващите автомобили и освен това координираме с испанското правителство, както предишното, така и сегашното, заедно с Европейската комисия и разработихме различни програми за изпълнението на тези мерки до 2020 година. Отчитаме се за резултатите, правим прогноза и а, за съжаление обаче градския съвет в Мадрид възпира нашата работа и двете основни мерки, които бяха взети, не бяха пуснати в действие. Зоната за ниски емисии в център Мадрид това е една приоритетна жилищна зона и където съществуват също магазини и има всички е, всички възможности за гражданите, но няма достъп на е, автомобили до тази зона. Е, особено когато са автомобили, които са много стари или замърсяват много. Съществуват альтернативни мерки, и има специален режим за позволителни е, за някои служби, например, така че тази мерка, мярка, както ви казах, по препоръките на Европейската комисия има голямо въздействие и аз бих помолила испанските власти и правителството да направят един доклад, за да се знае, че има категорични мерки, които трябва да се спазват и идеята е защита а, и а, здраве за гражданите. Благодаря. Thank you very much. И аз ви благодаря. И с нас е Европейската комисия. Ще дам думата на Даниел Фернандес Гомес да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря на вносителите на петицията за това, че е, ни обясниха каква е ситуацията по отношение на замърсяването и качеството на въздуха в е, Мадрид. Комисията е притеснена е, за ситуацията там, е, защото граничните нива на замърсяване постоянно се надвишават в този случай става въпрос за Мадрид и околности и замърсяването с въглероден двокис. И този проблем с замърсяване на въздуха е основната причина за преждевременна смърт в Европейския съюз. Ето защо Европейската комисия реши да се намеси и да започне процедура по нарушение срещу всички държави и членки, е, където има по-високи нива, по-високи устойчиви нива на нарушение на праговете, които са установени в законодателството и да се наложат необходимите мерки за е, отравяване на ситуацията. Комисията реши е, да се насочи към две замърсяване, е, е, две замърсяващи вещества. Това е въглероден двокис и още едно. И Испания е една от страните, които са най-засегнати в момента разглеждаме техния случай. комисаря по околната среда в началото на ноември обясни каква е ситуацията и каза, че е спешно вземането на мерки, които да са ефективни, за да се прекрати този проблем, който засяга здравето на хората. И също от Испания обещаха, че ще изпратят информация за това как, какви са резултатите от приложените мерки. След като проведохме тази среща, се беше изпратена информация на държавите членки и в случая на Испания ни съобщиха какви са мерките, които са взели в Испания, но и в други области също, за да се прекрати процедурата по нарушение. След като анализирахме информацията, решихме а, Испания да не бъде съдена, защото ако строго се спазват мерките, то тогава този проблем може да бъде решен, тъй като се предвижда граничните стойности на НО2 да бъдат намалени преди 2020 година. Комисията отблизо следи прилагането на мерките и това дали те са ефективни и в случай, че тези мерки не се прилагат по надлежния ред или че не се, постигнат, не се постигат желаните резултати, то тогава комисията винаги може а, да отнесе Испания до Съда на Европейския съюз. и комисията не може да коментира решенията на Испанския съд – но нека да напомня, че Испанския съд също трябва да прилага европейското законодателство и да гарантира, е, че се спазват е, всички разпоредби. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви много. Нека сега дам думата на колегите. Соледат Кабезон Руис. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителите на петицията за това, че участват днес. Действително, замърсяването в Мадрид е голям проблем и не можем да пренебрегнем този проблем. Това каза и комисията за, че евентуално трябва да има някакви а, санкции. Петицията е от 2011 година когато между другото управляваше Народната партия, която нямаше никакво отношение към тази тема. И сега ме изненадва, че Народната партия е, участва в дебата е, и смята, че сегашното правителство трябва да взема мерки. Е, струва ми се невероятно. Действително, сегашното правителство е, и е, общината в Мадрид прилагат различни мерки, за да решат тази ситуация, която е много тежка. Но вчера е, общинското, общинското управление действително каза, че има някои пречки за програмата за мобилност. Мисля, че трябва да се изпрати едно писмо до Централното правителство, не, извинявайте, до управата в Мадрид и да им се напомни, че трябва да приложат необходимите мерки и да подобрят качеството на живот на мадричани. Благодаря. Анджела Валина. Благодаря, Анхела Ваина. Благодаря. И аз поделям а, позицията на Соледат. Действително Испания има сериозен проблем. Не само в Мадрид, а като цяло. Досието се отнася за цяла Испания и ако не се разрешат е, ситуацията в Испания, в крайна сметка всички ще бъдем санкционирани. Струва ми се абсолютен абсу... срам на ситуацията, че в Испания никой не се грижи за гражданите и не се гради полити, политика в истинския смисъл на думата. Ако комисията следи план, който съществува и ако централното правителство и автономното правителство се занимава с това без значение от коя партия са те, но ако те не работят за, за здравето на гражданите, за мен е неразбираемо особено когато над нас е надвиснала опасността от санкции. Когато е, търсим решение, просто трябва да бъдем внимателни и от много години управляват в Мадрид и можеше да решат тези проблеми. Е, както каза вносителя, нямат никаква чувствителност, нямат никаква отговорност, не се интересуваха и сега когато над нас е надвиснал Дамоклев меч и трябва да решим този проблем, почват да слагат пръчки в колелата на каруцата, да ни спират и това е а, а, абсолютно срамна ситуация, сюрреалистична ситуация и да видим дали ще се научим да а, провеждаме политика, която е за, добро, за доброто на гражданите. Комисия, а, петицията би трябвало да остане отворена, комисията да продължи да следи прилагането на мерките, да изпратим писмо до Мадридската община, за да кажат какви са по какви причини не изпълняват мерките, които биха подобрили качеството на живот на мадричани. Благодаря. Итургайс. Господин Итургайс, извинявайте, че не знам как да произнеса името ви. Няма проблем. Е, благодаря, госпожо председател. И аз а, поздравявам а, вносителите и госпожа Инес, а, която е добре позната в тази комисия, тъй като тя многократно е идвала тук като представител на опозицията, но сега е делегат в общината в Мадрид. Поздравявам Доня Инес! за да проследите ситуацията, ще кажа следното. Невероятното си е невероятно. Когато беше внесена тази петиция през 2011 година, и се говореше за а, а, автономна област Мадрид а, и съответно това се промени и стигна и до градския съвет на Мадрид. Искам да коментирам именно това. В момента Мадрид се управлява от политици, които са се концентрирали върху уреждане, рязване на улици, затваряне на улици, което прави движението в Мадрид много трудно. Ще дам някои данни не от 2011 година, а от момента. Това са актуални данни. Нивото нивото на N2 от 2016 са повече от 16% от праговите нива и е много по-лошо спрямо предните години. На 28 септември 2017 година Доня Инес добре ни напомни, че имаше план А за качеството на въздуха и мобилността. Според този план трябва да се блокират буквално улиците улиците на Мадрид. Колкото повече задръствания има в Мадрид, по-голямо замърсяване. След това имаше един протокол за високите ниво, нива на въглероден двокис. И нека да напомним, че това се е, появи, между другото, и в е, вестниците. Самите мадричани определиха saber si se iba a activar un nuevo дори самите матричани а, обявиха това и общината се подигра с тях в социалните медии. Този протокол а, в 10 случая а, се оказа нефункциониращ в 2016 е, година е, от 15-те е, станции, които мерят на ниво, въглероден двокис, казаха, че е по-висок. Почти преключвам, госпожо председател. Бъдещето е неясно. Според самата кметица на Мадрид, ако се сложи един светофар, 300% по-високо ще е задръстването, но няма друга альтернатива. Те обещаха е, в своята предизборна кампания, че ще построят допълнителни места за паркиране и в крайна сметка построиха само едно място допълнително за паркиране близо до стадиона. Освен това, влезе една, един нов закон за организиране на градското движение и ограничаване достъпа на частни автомобили до а, някои зони в центъра на Мадрид. А, това обаче беше прието без да има финансово, финансова, финансови ресурси. И тогава Общинския съвет отговори, че информацията <laughs> трябва да се види на веб страницата. Това е повече от абсурдно. Кой ще консултира информацията в интернет? Призоваваме тази петиция да остане отворена. И за да следим какво прави е, Испанската община, Мадридската община сега през 2017-2018, не в 2011. You Колега, Повтаряте се, нали знаете? Не се налага да повтаряте същото, което са казали онези пред вас. Много ви моля да кажете съгласен съм или не съм съгласен, както правят жените. Анджела каза, съгласна съм с Соледат и няма нужда да повтаря абсолютно всичко. Така че много ви моля да направите така. Знам, че е женска стратегия, но може да се прилага и от някой друг мъж от време на време. Хубаво е човек да ви слуша, но в крайна сметка не е нужно всичко да ни казвате постоянно, защото нещата прекалено много се повтарят. Господин Марчилези, надявам се вие да направите така, както казах. Yes, yes. Сега, сега президент. Госпожо председател, много добре разбирам какво искате да кажете. Но разберете, ако се изказват четирима колеги срещу дейността на дадена партия и тази партия има само едно изказване, тогава ние трябва да се е, ограничим. Е, а имаме преди това четири изказвания. Според мен трябва да ми дадете право на четири изказвания. Е, сега се изказвам аз. После ще ти дам думата на тебе. Мол... Малко уважение, много ви моля. Никакво уважение. А, добре, че е господин от, от левицата в Каталуния добре, дойде да ме подкрепи. Това, което искам да кажа на колегите, е, че аз дадох данни, исках да ви дам данни, конкретни данни, а не да правя пропаганда и демагогия, както правят другите колеги. Благодаря, госпожо председател. Listen, it is interesting. Вижте, господин Тургаец, винаги е интересно човек да ви слуша, но времето си върви. Всички сме тук, за да чуем вносителите, да намерим добро решение. Ако имате някакви нови неща да кажете, кажете ги и да подходим прагматично. Господин Марчилез, имате думата. Eh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителите на петицията на господин Санчес е и на Доня Инес за цялата работа, която те са свършили, защото нека да припомним една цифра, която е ключова по отношение на замърсяването. 40 000 смъртни случаи през 2015 година, причинени от мръсен въздух в Испания. И когато има групи от хора и лица, които искат да работят за това, за намаляване на емисиите, за намаляване на броя на колите, колите а ние същевременно получаваме толкова спънки от колегите от Народната партия. Ами това се случва в, в Испания, в общината на Мадрид. Това е много тежък случай. Първо, защото е против здравето на гражданите. Така вървим срещу здравето на гражданите не само в Мадрид, а и в други градове. Е, това са Барселона, Валенсия, които си вършат работата. Е, те е, работа, която им е наложена по силата на законодателството от Европейската комисия и от друга партия, партията на социалистите и в Мадрид. Може би забравяте, че конкретните данни са 40% целим да намалим замърсяването в Мадрид. И това, което в момента се случва, правителството в Мадрид действа срещу плановете, които са съгласувани а, с Европейската комисия и с Централното правителство. Е, това е срещу самите граждани и срещу интересите на Испания, защото това е ваша отговорност и а, е, вашето срамно отношение. Заради това ние ще стигнем до съда в, на, Европейския, на Европейския съюз. Ето защо моля тази петиция да остане отворена и да изпратим писмото, както казаха Соледат и Анхеля на испанските власти, за да може централните власти да поискат от мадридската управа да спре, пречките, да, спре да възпира изпълнението на мерките. Благодаря. Try, colleagues, try. Колеги, опитайте се. Опитайте се. Само испанците вземат думата. Много ви моля да спазвате и да уважавате вносителите. Няма да позволя тук, в тази институция, вътрешно-испански спорове. Това е изключително важно. Нямаме нужда от това. Достатъчно злина идва от всички страни. Това е мирна стая, не искам да нарушавате атмосферата. Госпожо Миранда, имате думата. След това слагам край на списъка с ораторите. Трябва да продължим нататък. Покажете, че жените могат да говорят по-добре от мъжете. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на вносителите на петицията ние сме тяхната альтернатива. Както вие казахте, жените действаме по друг начин. А, така действахме и в, с нашата позиция срещу фашизма и благодарение на жените успяхме да договорим много неща и днес е, отговаря по тази тема. Тя свърши много добра работа. Е, комисията е, също каза стриктно прилагане на общностното законодателство. Искам да напомня, че за съжаление Испания вече пла, е, плаща глоби. Всеки ден плащаме глоби а, искаме ли да продължим да, да плащаме глоби? Това е друг въпрос обаче. Искам да кажа, че подкрепям тази петиция, искам тя да остане отворена и предложенията на моите колежки да продължим а, спазването на европейското законодателство. Отлично! Now, uh, the, the floor is to the petitioner for let's... Дам думата на вносителя за минута. Нямаме време. Просто една минута. Много благодаря. Е, напълно съм съгласна и намесата на комисията в проследяването на това дали се изпълняват мерките е абсолютно необходимо и по-конкретно на плановете за Мадрид. На второ, на второ място искам да ви успокоя. Всички мерки са добре а, а, установени и са разгледани от експерти в е, Мадридския университет. Данните, които дадохте за 2018, действително е така, защото има много голямо подобрение на качеството на въздуха, но все пак трябва да продължим да изпълняваме нашите ангажименти и са абсолютно съгласна с това, че да се изпълнява прати до Испания писмо, за да може всички страни да се ангажират и да кажат какви мерки прилагат, по отношение на проблемите с а, трафика и с транспорта, знаете, това са много тежки проблеми на много места. Тези проблеми засягат здравето на хората и в един испански вестник в Ел Паис днес излезе една статия, че замърсяването засяга растежа на децата и развитието на децата. Ето защо комисията трябва да ни наложи някакви изисквания и всички отговорни а, органи и власти да направят нещо, да продължат да работят без пречки. Ние сътрудничахме много сериозно с предното испанско правителство и сега още по-сериозно сътрудничим с сегашното е, правителство, защото сегашното Министерство на екологията е много активно и действително работи. Благодаря ви. Това, което казвате е, че политическите партии, т.е. всъщност петициите са надпартийни и колегите не трябва да политизират петициите. Има процедура за нарушение, която тече. Ще изпратим писмо на испанските власти, т.е. Градския съвет на Мадрид, както и ще пишем на правителството на страната. Точка. Градския съвет и регионалния съвет. Добре. И, и, и, точка. Това е всичко. Това са всички нива. Изчерпа се тази тема. Надявам се да са съгласни вносителите. Благодаря ви, че дойдохте. Има слънце. Рядко има слънце. Така че това е единствения град, където има четири сезона в един ден, така че очаквайте и дъжд. Е, Анджела. Es interesante mandarla a la comunidad, de, al gobierno. Сесилия, писмото трябва да се изпрати на Градския съвет на Мадрид, защото те спират плана. Не на централното правителство, на автономното правителство трябва да се изпрати писмото. Е, да. Just... Точно това казах. Аз го казах. И трите нива споменах. Града, региона и правителството.

Уважаеми колеги, трябва да продължаваме. Много ви моля да напуснете тихо залата и незабавно също така, за да може да процедираме. The next item 29 is... Следващата точка 29 е 1226. Става дума за италиански случай и стилът тук предполагам ще е различен. Става дума за екологичното замърсяване, което идва от бивш завод, както и станция за обработкане на вода. Господин Сенато е тук, той представлява вносителя и с удоволствие ви давам думата за максимум 5 минути. Окей. Сеньора Eh, signora Presidente, la ringrazio кончесо. Благодаря, че ми давате думата, госпожо председател. Това, за което искам да говоря, Става дума в Козенца, това е един университетски град. В тази зона, един километр и половина е зоната, има два екологични бомби, които от години всъщност е, са бич за здравето на хората. Става дума и за хората, които живеят около тази зона. Става дума за един завод, вие го споменахте, един пречиствател и един химически завод за целулоза. Те обработват дърво и дърпват всъщност танините от кестеново дърво. Те спряха да работят преди известно време и е, през тези години имаше няколко опита да се изчистят химическите отпадъци от работата. Едното беше да изхвърлят всичко в реката, което доведе до пълно изчезване на рибите. И следващия начин е тези химически отпадъци да бъдат сложени в едни подземни езера под е, земята, без да бъдат изолирани те. Все още е там са тези тем подземни езера, а, вече са три докато 5, те бяха общо 8 преди това, бяха покрити с земя. Върху тях са построени други индустриални сгради. Това води до замърсяване на подземните води, нивото на алуминий, манген, манган, желязо и така нататък е много над нивото. Говорим за едно замърсяване, което е изключително опасно. Има туморна епидемия в цялата зона. Проблема се влушава, защото когато се изпарява водата от тези подземни езера, това мирише ужасяващо и, на, и всъщност пречи не само на възприятията на хората, но и на тяхното здраве. Лятото много често също те са запалими заради изпаренията и има такива пожари. Имаше пожар скоро, два дни беше той, този пък дим от този пожар доведе до това, че всички прозорци трябваше да бъдат затворени дни наред. Последните години онези, които работиха в тази фабрика, са болни от рак и има много патологии, туморни патологии, както и неоплазии, които са много редки точно у хората, които живеят около тези две мощности. Искаме дори да се направи регистър на туморите на тези хора. 2010 година съда излезе с една заповед, едно решение да се почисти. А, нищо обаче не е направено. Италианската държава не прави нищо. Освен това, има и проблем с пречиствателната станция. Тази пречиствателна станция беше построена на мястото на един инсинератор, който бе затворен преди време. Хората се оплакваха от инсинератор и той бе затворен, тъй като миришеше и денем и нощем. А, и представляваше също проблем за здравето и качество на живота. Класифицирана е тази зона като зона, която трябва да бъде почистена и да се направи парк на нейно място. Независимо от това обаче, от 2000-та година изваредният комисар на региона Калабрия налага всъщност почистване, но то не започва. С средства на Европейския съюз обаче нищо не се прави. Трябва да се почисти и реката, която е поела всичко това. Има един доклад на Лега Амбиенте, който казва, че реката е изключително замърсена. Никакъв интерес няма, нищо не е направено за опазване на здравето на гражданите. Е, все по-голямо недоверие има към институциите и няма да спрем през тази, това проявено нежелание нищо да се направи. Искаме да се покаже, че има нарушение на европейското законодателство в околната среда. Искаме институциите да почистят замърсените райони. Миле грация! Thank you very much. Прего. I'm now happy to invite the... Благодаря ви много. Давам думата на Европейската комисия. Господин Гаспаринети, който ще ни каже какво става. Много ви моля да се съсредоточите върху процедурата за нарушение, която е в съда. Благодаря, госпожо председател. Изправени сме пред един класически случай, в който някой използва един беден регион, за да се обогати, като след това спира да работи и от 2002 не, няма такава дейност. Директивата на Европейския съюз е приложима към дейности, обаче, които текат в момента. Тук сме пред един завод, който е затворил 2002 врати. И прокуратурата на Козенца е, заведе, заведе под съд двете лица. Единия е от общината, другия е собственика. И мисля, че това е нещо ново и е, мисля, че хората в района го знаят и като обвинението е в бедствие в околната среда или причиняване на, на катастрофа природна. Бившия е, заместник мед за околната среда е, в момента, както казах, е подсъдим, трябва да се внимава. Им, имаме първо решение на съда. Е, което оневинява този бивш заместник мед и казва, че бившият ликвидатор на предприятието е виновен. Трябва да оставим магистратурата да си свърши работата. Това, което ще кажем ние, е свързано само с процедурата, европейската процедура и това, което може да се направи от гражданите на местно ниво. Нещата не са решени, това е ясно, чисто финансово дори, економически средства са необходими, а такива няма. Но трябва да се каже, че тук не говорим за Таранто или за пристанището там. Тази зона не е включена сред онези, които е на законодателството в Италия нарича е, зони от национален интерес. И всъщност там, когато си в такава зона, пари потичат от държавата и района не е кандидатствал достатъчно добре. Вече 16 години хората чакат пречистване и саниране. Държавата не се намесва, защото е местен този проблем. Няма необходимите характеристики, за да се нарече това. Докато в Таранто, това вече е зона от национален интерес, там пристанището беше проблемно. Това обаче може да се сметне за територия от регионален интерес. Не става тук за стотици милиона евро, нали така? Мисля, че говорим за три езера, които трябва да бъдат направени непромокаеми, да не изтича от тях вода или химикали. И се чудим наистина как не е свършено това. Трябва да го направи региона. Какво направи Европа до момента? Европейската комисия отвори а, процес за тези води, които са отпадни. Има първо решение на съда, където се казва, че има нарушение и второ решение, което осъжда Италия да плати суми за това, че не е приложила първото решение. Що се отнася до тези езера или съдове, които пропускат химикали. Това трябва да се реши на регионално ниво. Региона може да използва своите правомощия, тъй като общината нищо не е направила. Това е съвета, който може да дадем. Ние продължаваме с процедурата за нарушение. Тя сега е за пречиствателната станция, а за тези и огромни водни басейни трябва да се реши това на регионално ниво. Има процес, обаче, както казах, който тече. Самата магистратура казва, че това е екологично бедствие, екологична катастрофа. Регионалните власти трябва да поемат а, своите задължения. Благодаря. For the first time, the Commission has taken over my role. That's very good and very helpful in order to, to put forward a possible way uh, е, може би постепенно може да се намери решение. Комисията се е задействала активно. Благодаря ви много за това, че а, действахте още преди ние да се обърнем към вас. Към а, колегите се обръщам сега. Виждате, а, е, че а, в този случай а, жалбата отправена към Брюксел. Благодаря ви много. И аз ще се изкажа не само за да благодаря а, за това, че са тук, но и дъхът на комисията. Ютато а сентире да парте della комисионе maggior кало. Искам да кажа, че комисията участва, всъщност показва, че участва в един проблем, който не е проблем на другите, това е проблем на Европа. Аз лично смятам, че трябва много да се внимава. Много е сложно положението в Италия, много е трудно. Трябва да се движим постъпателно и бавно, защото текат процедури и процеси, дори съдебни. Чисто политическата реч не би трябвало да се намесва, но трябва да направим нещо по въпроса. Това, което може да направим, ако смятате така, госпожо председател, е да помислим за това как могат да станат непропускливи тези утеители. Местните органи, и региона трябва да направят така, че тази екологична катастрофа да не продължава да бъде и да не се влушава допълнително. Може би е нужно да изпратим една нота, че проявяваме интерес към региона Калабрия – че проявяваме интерес към това какво ще се случи и това може да помогне, за да остане високо вниманието или съсредоточено вниманието върху тази деликатна тема. Thank you very much. Actually, I don't have any... Благодаря много. Няма повече желащи да се изкажат. Има ли други колеги, които искат думата? Не такъв случай давам отново думата на вносителя на петицията. Е, можете да направите коментари по а, отговора на комисията и по коментари на господин Кирил. Okay. За две минути. Е, е Мисля, че е важно да се обърнете към региона, защото президента на региона Калабрия когато имаше такива пожари, които се самовъзпламеняват, дойде и аз му зададах лично въпроси. Намеси се, всъщност, защото два дни пожарникарите не можеха да го загасят. Имаше токсични а, димове, които, а, дим, извинете, който влизаше в домовете на хората. И каза, какво каза? Обеща. Те винаги обещават. Така че всеки си прехвърля топката от региона към общината и обратно. Така че е хубаво да пишете наистина на региона. Благодаря. Благодаря много. Благодаря на всички, които участваха. Благодаря на вносителя на петицията, който дойде чак до Брюксел, за да я представи. Ще запазим петицията отворена. Това е ясно. Комисията вече е, е направила много. Бих призовала комисията много внимателно да следи, следи не само спазването от страна на Италия на директивата за е, отпадъчните води, директива 91 от 71 година, но също евентуалните случаи на нарушения на, на ам, директивата за сметищата и емисиите от тях. От страна на парламента можем да заявим готовността си за подкрепа е, за комисията и да напишем писмо е, до компетентните италиански власти, за да действат на местно равнище. Реги... Е, също писмо на, към, до региона а, Калабрия, а, за да окажем и ние натиск. И така, остава отворена петицията и ще се върнем на нея по-късно. Съгласни ли сте? Добре. Преминаваме към точка 30. Посещението ни в Мадрид през май миналата година под ръководството на Джуд Къртен Дарлинг. Много интересно посещение, много, много тежко, доколкото разбирам аз. И а, много се радвам, че тук като наблюдател е господин Любопа, представител на католическата църква. Вносителите на петицията са тук в залата, а на което е Есперанца Орнедо и Рут Аплби. Много се радвам, че сте тук отново. Това не е за първи път. Давам ви думата за 5 минути максимум на всяка една от вас. Which one starts? So you're too humble. Just take the floor. Maybe. Много сте скромни. Решете коя да започне. А на което искате ли думата? Аура, но? Си. Muchas gracias. Buenos... Много благодаря. Добър ден. От името на Асоциацията на жертвите, която представям, ние искаме тук да се изкажем пред тази институция какво, по какъв начин страдат и тъгуват семействата на откраднатите на новородени деца. Не може по никакъв начин нищо да бъде сравнено с отчаян, отчаянието да намериш твоето откраднато дете. Ние а, представяме нашите случаи пред медиите с надежда да се намерят нашите деца. В продължение на години сме живели, че нещо се е случило с предполагаемата смърт на нашите деца. Днес откриваме празните гробове. Например, в Биская в 93-та година. Само 18 години по-късно, чак 18 години по-късно, е, се откриват празните е, гробове. Също през 18-та е, година имаше изхумация – и има много такива случаи в цяла Испания. Това е истински скандал. Една епидемия в Испания да се отнемат новородените бебета и да не бъдат регистрирани. Историческите архиви са с много грешки. Това не са случаи на след а, военна Испания. Това са деца, които са родени в демокрацията и а, по някакъв начин са иззети. Винаги, когато се опитваме да засегнем този случай, автоматично ни препращат към историческите случаи. И за това всички случаи до този, тази дата, до 90-те години, а, не са разгледани от нито едно правителство. А, омбудсмана а, отговори на нашите случаи. Имаше 3000 регистрирани случаи, но само на два беше отговорени. А, Прокуратурата се занима с, с този случай по, а, и единствения случай, който стига до доктор Вела. И ние жертвите се питаме sin preocuparse por restituir su verdadera identidad. Тези случаи, много тези случаи, отговорът е, че са с изтекла давност. Как, по какъв начин може да бъде обещетени а, тези почернини семейства? в единственото е, решение, което имаме от е, съда, е, всъщност не се търсят биологичните родители, не се търсят тези откраднати деца, въпреки петициите от ООН, това е реалността на жертвите, които са живели години наред с това престъпление. Е, затова се обръщаме към Агенцията на, ОНЕ, на Европейския съюз за човешките права, към Европейския омбудсман да започнат процес на правосъдие в името на всички жертви, е, да се разгледат всички жалби за изчезнали деца в Испания. Не може да има граници и ненаказаност. Искаме да благодарим на комисията, че следи нашия случай на всички работници и служители, които ни посетиха, които събраха нашите свидетелства и направиха така, че те да стигнат до депутатите. Благодаря ви. Thank you very much. Много ви благодаря. Е, Есперанса Орнеро. чрез този доклад искаме да ви кажем какво е развитието в съда. Става въпрос за случая, който беше представен в Върховния съд през 2010 година. И тогава решението на съда беше да се съберат е, на едно място всички тези случаи. И е, решението е, за съжаление, несправедливост. За това само можеше, единственото нещо беше да стигнем до Върховния съд, защото само тогава можеше да се намери някакво правосъдие, но за съжаление не беше така. И два важни факта, които могат да засегнат цялата испанска, цялата испанска територия. Един магистрат Хосе Марин Мендес отвори а, вратата за един такъв случай пред Върховния съд и прово, провокира а, а, е, да се обърне малко внимание на този случай. И за първ път в Уелва, в град Уелва, се обърна внимание през 2012 година. И това засяга болката на много семейства и а, се опитваме да решим нещо, което е блокирано в продължение на 6 години за мен е задължение, задължение на моята съвест да подкрепя тази кауза, която според мен е справедлива. И ако това е полезно за някой друг, още по-добре. Решенията на съда, за съжаление, се базират на предразсъдъци, без да се познават конкретните случаи. Никое, никое престъпление не трябва да бъде ненаказано и се надяваме да бъдат разгледани случаите и да има пътна карта за решаване на тези случаи. В съда в Уелва те отхвърлят отхвърлят аргументите в решението и в касационния съд се внесе втора жалба за престъпни дейности. Е, борбата за нашата кауза ни прави все по-силни и нашата цел е да има правосъдие от Върховния съд както казах, ще, който, както казах, това да засегне цялата територия на Испания. Uh, Благодаря ви много. Прочетохме интересна статия за това решение на съд, съдя, съда. Всъщност е установена виновност на един гинеколог. Това е решение на Върховния съд и това е много важно решение, което е в подкрепа на вашата кауза. Рут Аплби, заповядайте. Била сте тук и по-рано. Радвам се, че мога да ви дам думата и днес. Благодаря. Благодаря ви много, че ме поканихте. За мен е голяма чест. Знам, че заседанието има за цел да обсъди обстоятелствата в по-общ план. Но няма. И за това ще се опитам да го направя без да навлизам в много лични подробности. Но аз съм една от жертвите, която не живее в Испания. И няколко от препоръките във вашия доклад са особено важни за мен лично. Препоръка 7 да има ясно протоколиране на това, кои органи са отговорни за разследването. Аз не разполагам с каквито и да било доказателства, че откакто се прие вашия доклад, са въведени каквито и да било промени. Положих огромни усилия да намеря който да било орган, който да е подел разследване и не намерих такъв орган, с изключение на вашата комисия. На страница 10 е, на доклада е споменат и моя личен случай. Испанската прокуратура обаче твърди, че не е запозната с моя случай, защото казват, Британската полиция го е разследвала, но това не е вярно. И след 6 години и половина занимание с темата, аз като жертва трябва да чуя това. Това е недопустимо. Моят случай мина през цялата съдебна система на Испания включително стигна до Върховния съд. Навсякъде имаше прокурори, представители на прокуратурата, а след това заявява прокуратура, че, че няма каквато и да била информация за моя случай. От толкова много време се боря. И, е, и след това те твърдят, че не им е известен моя случай. Британската полиция ми заяви, че не може да направи каквото и да било. Това казаха британските полицаи. Казаха, че в контекста на Интерпол единствената роля, която могат да изиграят е да предадат моите документи в Испания. И нищо повече не могат да направят. Тогава какво да направя аз? Британската полиция казва, ние нямаме право да се месим в действието на правоприлагането в друга държава, а пък Испанската прокуратура твърди, че едва ли не аз не съществувам. Добре, тогава кой кой ще се занимае с случая, кой ще поеме отговорност. И моята държава трябва да поеме а, отговорност, но не я поема. Изпол... Минах през всички инстанции в Испания. Изчерпах всички съдебни средства. И през цялата процедура никой не се обърка... обърнал до мен. Никой не е дошъл да разговаря с мен. Не мога да разбера как е възможно да има съдебно дело, на което да се обсъжда моя случай и да не се е, привиквам аз като свидетел на нито едно от всичките тези дела. Аз на всяко дело се молех да бъда призована като свидетел. Само получавах информация на хартия, че делото ми е, е приключено. И какво тогава? Не мога да направя нищо в Великобритания, защото няма разследване там и те не могат да се намесят. А пък случ... делото ми може да се отвори в Испания, само ако има нови доказателства. А след като няма разследване, как могат да се здобия с нови доказателства? На практика разследване никога не е имало. На девета страница казвате, че е много важно да се разбере какво наистина се е случил, независимо от а, това как функционира съдебната система. Мисля, че това е много важно, защото точно тук е провалът на съдебната система. В моите документи всичко е, е направено съгласно а, документацията и правните норми. Поискала съм правото да, да, да получа възможност да погреба детето си и, и, и това а, ми е отказано. Поискала съм проверка на пръстовите отпечатъци и това ми е отказано. Помощ не получавам от, от никого. Казва се, съдебният е, тежестта на доказателството не трябва да е, не трябва да е върху жертвата. Обаче всъщност е, то е само върху жертвата. Поради факта, че става дума за международен случай, казвате, че Интерпол трябва да се намеси. И, е, моят случай беше в Интерпол три седмици, но те не направиха нищо, дори не разговаряха с мен. Нищо не направиха. Все пак не ми се иска да приключвам а, с, с такъв а, песимистичен тон. Комисията по петиции дава огромна подкрепа и аз сега се боря с всичка сила полицията в моя град да поиска финансиране на за разследване е, цяла година е, и е, се боря за това. Цял месец искам информация какво се случва и ми отказват информация, докато не заявих, че ще дойда тук в Комисията по петиции и ми е необходима тази информация. На 23 март държавата ми а, ще трябва да поеме последиците на 29 март от е, едно много лошо решение. Но аз имам и други неща, които трябва да върша в живота си, да се грижа за децата си и така нататък. Но а, има а, е, едно дете в е, Испания, една жена в Испания, чиято майка е англичанка. Трябва просто да я намерим. Хората се обръщат към мен за помощ, обаче аз към кого да се обърна. Благодаря. Разбирам ви. Искрено ви съчувстваме. Нека сега да се обърнем към представителите на, на жертвите, които участваха в разработването на новия проект закон. И в Испания вече има някакво развитие, някакъв напредък. Ние очаквам да чуя коментарите на Соледат Луке и Майк Депарехо. По три минути всеки. Добър ден на всички членове на Комисията по тициите и много благодаря за поканата, която отправихте към нас. Днес се навършва една година, откакто се публикува доклада с препоръките. В този отличен доклад се съдържат неща, които съвпадат с инициативата Асекла, която започна преди около една година преди това. Става въпрос за проекто закон за откраднатите бебета в Испания Испания. Този закон се базира на една декларация на ООН за истинност, правосъдие, репарации и гаранции за неповторение. И това, това е отразено и в препоръките на доклада. През 2016-2017 година нашата асоциация, която се казва Всички откраднати бебета, които са също мои бебета, е, участва активно в изготвянето на закон на Вара 33 от 300, 2013 година и също на изменение на закона за демократичната памет. И двата закона бяха приети на 29 юни и на 19 октомври през 2017 година а, тогава започнахме да, да си даваме сметка, че е абсолютно необходимо в законодателството на различните автономни области да, да има конкретни разпоредби, защото това престъпление е много специфично в сравнение с други. А преводачите се оплакват, че говорите твърде бързо малко по-бавно, защото иначе преводачите не могат да ви преведат. Иначе превода не е, не е, съще, не е по същество. Не е пълен. Съжалявам много. Какво казах? На базата на този опит е, в автономните области си дадохме сметка, че е абсолютно необходимо да има е, законова държавна рамка, в е, която да налага на различните автономни области да се занимават с това престъпление, защото това престъпление е специфично сравнено с друго, други престъпления срещу човечеството. Обикновено децата, които са иззети, са иззети много след раждането. Ето защо когато се провежда разследване в автономните области, това не помага много да бъдат открити е, е, откраднатите деца, защото много от тях вече са възрастни и най-вероятно са в друга автономна област и се намират на друга част в Испания. Ето защо всички тези мерки е, трябва да бъдат отразени в различните законодателни разпоредби на автономните области и трябва да има хомогенни механизми за всички тях, като например създаването на различни органи и инструменти, които да позволят това разследване да се организира по координиран начин. След като ни стана ясно, че това е абсолютно необходимо, то тогава ние представахме на СЕАКЛА организацията, от която ние сме част и работим от 2012 година. СЕАКВА е организация, която подкрепя борбата за защита на човешките права. Това са различни дейности, като например предложението, проекто закона за откраднатите деца. Ние представихме този проект, е, проекто закон на всички политически партии и беше прият септември миналата година. Социалистите представиха това в пленарна зала и а, на 25 септември и беше историческо приемането с единодушие на този закон. Ето защо за нас проекто закона, е, който цели да защити гражданското общество, е най-важната стъпка след публикуването на този доклад. По този начин съществуват инструменти, за да може държавата да изпълни своите задължения, които са разследване на фактите, правосъдие за жертвите и сигурност, е, гаранция, че това престъпление няма да се повтори никога вече. И тук приключвам. Ето защо ние молим комисията да издаде едно съобщение за това, че е спешно да се, да се приеме този закон в Испания преди да приключи мандат. Благодаря ви. Благодаря много. Не исках да ви прекъсвам, въпреки че беше. Защото беше интересно. Само преди два дена имаше единодушно приемане. Това е много огромно, огромно постижение, наистина, от страна на Испанския конгрес. Давам думите на колегата ви за 3 минути. Добър ден и, и аз се присъединявам към а, благодарностите а, е, към комисията по петициите за това, че ни поканиха на тази среща след разследванията, които бяха проведени през май 2017 година. Доклад от 23 ноември 2017 година съдържа 13 препоръки. Но, за съжаление, на следващите месеци през ноември 2018 и юни 2018 година испанските власти по никакъв начин не признаха тези престъпления и не направиха разследване на откраднатите деца по време на франкистката диктатура и първите години на прехода. имаше някой а, известен напредък от мес, месец юни тази година. Така както каза моята колега, на 25 септември проекто закона беше разгледан. В последствие, съвсем накратко, ще изложа кои са основните препоръки, които се задържат в този доклад. Този закон гарантира за пръв път признаване на правата е, на откраднатите бебета. Също така се гарантира правото на истинност, правосъдие, неповторение, е, репарации и е, гаранция за достъп до всички архиви обществени архиви и частни архиви, като например архиви на клиники, на католическата църква, да се осъществи ексхумация, контролирана от от властите, също така медицинска и правна помощ, която да е безплатна, както и кампания за информираност, за да не се повтаря отново това престъпление. Също така в закона се оценява от, от, от състоянието на жертвите за на това неописаемо престъпление, неописуемо престъпление. Също така Испания започна да изпълнява препоръките на ООН за преходно правосъдие. Това е текст, в който са включени всички жертви на откраднатите бебета, както по времето на диктатурата, така и по, в първите години на прехода. Всички хора, които търсят децата си и всички хора, които търсят своята идентичност. Е, що се отнася до органите а, е, и властите, а, е, в този закон се предвижда да има специализирана прокуратура, която да се гарантира правата на жертвите и да се работи на базата на данни, а, данни които са събрани от ДНК. И в заключение тази система гарантира участието на жертвите чрез техните представители и също има подкрепа на международните и европейски органи, занимаващи се с защитата на правата. Затова призоваваме Испанския парламент да гласува този закон и също а, препоръките, които са в доклада, да бъдат а, отразени и прилагани, за да може да се приключи прехода в Испания. Благодаря. Благодаря много. Мисля, че вече можем да кажем, че е, се радвахме на отлично сътрудничество между вносителите на петициите, парламентарната комисия и вас. И това е доказателството, че Испанският конгрес – работи по този проект закон и в правното предложение а, и обосновката се посочва Комисията на петиции по Европейския парламент, на Европейския парламент. Този въпрос не е само а, а, политически или правен. Става дума за човешки въпрос, за а, човечно, за морал, за задължение на гражданското общество да натигне глас, да настои да се отворят архивите, да насърчат хората да разберат истината. Истината ще ни освободи. Само истината. И а, няма нищо лошо в това да поискаме истината да бъде осветлена. А, Зой Закалиада е представител на Европейската комисия. Тя ще е, разясни позицията на комисията. Благодаря ви много, госпожа председател. Позволете ми да е, започна с а, е, това в каква степен съчувствам на жертвите на тези престъпления. Винаги е много трудно да се говори а, след като някой е разказал а, подобни а, събития. В комисията се опитахме да разгледаме е, е, оплакванията на е, жертвите през гледна точка на някои от европейските нормативни актове. Първо взехме предвид директивата за борба срещу трафика на хора, но за съжаление, както съобщихме и на вносителите на петицията, ръцете ни са завързани, защото, както обяснихме, е, е, голяма част от е, престъпленията са престъпленията са извършени преди влизането в силата на директивата на, срещу трафика на хора. Може би, евентуално, е добре да подчертаем, че един от приоритетите на нашата Европейска комисия е да се сложи край на безнаказаността не само за трафикантите, но всички останали около трафикантите, които са техни сътрудници. Давам думата на колегата, която се занимава с директивата за защита на жертвите. Катажина Яницка се казвам, работи в Генерална дирекция правосъди Искам да кажа няколко думи за приложението на директивата за правата на служителите. Тази на, на жертвите, извинете. Това е процедурна директива. Става дума за наказат, за процесуални права. И като такава е приложима при провеждане на дела дори по престъпления, които са се случили преди влизането в сила на тази директива, стига самото дело да се провежда след влизането и в сила. Приета от 2012 година и на 15 ноември 2015 година е влязла в сила на директивата за правата на жертвите. И правата на жертвите по директивата за правата на жертвите са приложими към всички наказателни дела, които включват разслед... включително и, и, на, на етап а, разследване, които са започнали след ноември 2015 година. А, включително правото за подкрепа за жертвите, а, правото на закрила на жертвите, правото на достъп да, до информация. Има и по-общи права, които са задължителни е, за зачитане от всички, които влизат е, в контакт с жертвата по време на процеса, е, включително и при разследването, правото да се третира жертвата с уважение и да се вземат предвид потребностите на жертвата. Комисията няма право да работи по конкретни случаи, особено случаи, при които има разследване, е, при които е, се произнася съда. Този тип случаи са изключи... в изключителните компетенции на е, съдебните органи на държавите членки. Също времено обаче комисията много внимателно следи начина по който се транспонира и прилага директивата за правата на жертвите във всички държави членки. Сега е, тече такава проверка във всички страни, включително и в Испания. И през 2019 година комисията ще излезе с доклад за това как а, работят държавите членки за постигане на правата на жертвите, съгласно директивата за правата на жертвите. Благодаря ви много, че а, е, изяснихте този проблем. Всъщност, ако тази директива се прилага коректно от държавите членки, това може да промени страшно много. И всъщност тази директива би могла да е много полезен инструмент. Затова насърчавам вносителите на петицията да разгледат въпроса до каква степен директивата за правата на жертвите може да бъде приложена в, тех, в случаите, с които те се занимават. Включително правото на закрила и достъп до информация. Достъпът до информация е ключов тук, тъй като след като се добиват, защото всъщност най-сложното тук е невъзможността да получите информацията, която търсите. Джин Къртен Дарлинг беше лидер, Джоан Къртен Дарлинг беше е, ръководител на делегацията в Испания. Ще започна, като ви помоля първо за малко търпение, тъй като мисля, че за последен път ще мога да говоря за тези петиции. А, говорим по тези петиции а, по време на целия мандат, но поради Брексит няма да може да участвам от тук на сетне. тези петиции са изпълнени с емоция. Моят екип работи в тясно сътрудничество с носителите, както и с други. Интересното е, че макар че има още много болка, много хора все още смятат, че все още се лутат. Все пак нещо се е задвижило което е хубаво, че мога да го докладвам година след мисията. Както знаете, много трудно бе, много напрегната бе мисията, много хора видяхме, срещнахме с всички заинтересовани страни и докладът, който приехме, според мен наистина отразява общото чувство, с което останахме всички ние в делегацията, както и отразява исканията на вносителите към парламента. Това, което чухме от вносителите днес, всъщност показва, че ние сме тези, които са променили нещата. Ние, Комисията по петициите. Много рядко може да се каже, че Комисията по петиции е оказала директно въздействие върху решаването на някой проблем. Това се усети още в самото начало, защото това бе една кауза пердута. И имаше много хора, деца, синове, които търсеха родителите си или братята си, сестрите си, децата си. И те се чувстваха като изгубени. Посредством работата на нашата комисия, всъщност ние дадохме надежда и единство на тези хора. И трябва да признаем, че това е нещо много мощно, нещо много силно. Надявам се то да продължи, след като аз вече не съм в парламента и след като свърши този мандат. В този контекст трябва да кажа, че във вторник много се зарадвах, че получих имейл от Мадрид, в който се казва, че Испанския конгрес на депутатите е приял единодушно законодателството за откраднатите деца. Предложението включва голямата част от нашите препоръки. Нашите отпечатъци, така да се каже, са върху него. Срещите, които проведахме с Комисията по правосъдие на Испанския конгрес на депутатите, където националните парламентаристи си казваха, че наистина е срамно за тях да дойде делегация от Европейския парламент да се опита да деблокира политическия диалог в Мадрид между партиите. Смятам, че това трябва да се признае. Много бързо само ще посоча някои от основните елементи в това законодателство, които са пряко свързани с нашите препоръки. На първо място призовават се, призовава се всички необходими ресурси да се отпуснат, за да се търси истина и репарации за кражбата на бебета в Испания от 17 юли 36 година. Това е изключително важно, защото част от дебата, както знаете, много емоционално бе за това, кога е започнало това и как да преодолеем последиците от Испанската война. Знаете, че има различни периоди в този скандал, но да се признае, че отправната точка е гражданската война в Испания. Е изключително важно за хората и важно за дългото търсене. Нелсън Мандела постоянно бива цитиран тази година, тъй като е 100 годишнината му, но той говори точно за дългата ръка на правосъдието. Също така се говори за правото на истина, т.е. жертвите ще имат право на достъп до държавни, частни архиви, включително болници, гробища и националното и местното правителство. Създава се национална база данни за ДНК, за да може да се установи къде са хората. Жертвите, както чухме и от нашите вносители, имат право достъп до всякакви видове помощ, и медицинска, и психологическа, безплатно. Трябва да се вдигне тежеста на доказването от жертвите. Всички хора, с които се срещахме в Мадрид и през годините, Всъщност, виждате, че тази тежест на търсенето на членовете е съсипала живота им. Това е само началото на законодателния процес. Бе гласуван във вторник. Ние сме законодатели, парламентаристи и знаем, че това е само началото на този процес. Като комисия по петиции ние помогнахме да се стигне до този момент. Сега обаче не трябва да се отдръпваме. Трябва да насърчим парламента да продължи напред и всички тези предложения и нашите препоръки да излязат в крайна сметка от машинарията на националната политика и да се стигне до конкретни права за вносителите, които представлявахме. Това е едната страна, много положителна. Също така трябва да кажа, че има елементи, които се движат доста бързо в различни региони в Испания, което е нещо положително също. Също така, последната година имахме и различни контакти, които искам да спомена. На първо място, и много се радвам, че него превъзходителство, апостолически анунции в Европейския съюз е тук – но контактите бяха много положително, положителни. За да може да се решат и някои от проблемите, свързани с достъпа до църковните архиви. Имаше три въпроса, които бяха отправени към Европейската комисия. Тя потвърди, че църковните архиви са също по под шапката на общия регламент за достъп на данните, така че трябва да бъдат дадени на онези, които имат нужда от тях. Испанската конференция на епископите каза, че ще работи с Министерството на правосъдието, за да може църковните архиви да бъдат сляти с публичните или обществените, за да имат хората достъп до тях и да намерят информация а, за да се види какво е записвала и пази църквата. Иска ми се наистина да има придвижване по този фронт. Това ще бъде огромна стъпка напред и трябва да се спомене. И тук специални благодарности на звеното за права на децата и права на жертвите на Европейската комисия. От самото начало работим с тях, когато започнаха тези петиции, за да видим дали директивата за правата на детето са приложими тук. Има много случаи, които са в архивите, но не са приключени в Испания, защото се е преценило, че не може да бъдат приключено, тъй като хората, които са ги започнали, са починали или цялата информация отсъства. Но всички дела, които са архивирани продължават да имат права по директивата за правата на детето, както каза и комисията. Искаме испанските власти да предприемат а, а, действия, за да покажат, че тази директива се прилага напълно и по тези случаи. Самите вносители е чудесно, че се самоорганизираха. Създаде се международна мрежа, която се нарича Търсимте, което е част от причините, по които всъщност се появиха и толкова много други примери. Трябва да помислим обаче как да подкрепим тази мрежа. Те са се самоорганизирали, но това са уязвими хора, които търсят помощ. И ние като комисия по петициите трябва да се замислим какво може да направим. И специално искам да благодаря на Алонзо Алонзо от Националния център INTCF, който постоянно се свързва с мен Постоянно ми изпраща информация от Испания, обяснява ми какво се случва и смятам, че това е важно. Така, казвайки всичко това и тъй като това е последната ми възможност да говоря по този въпрос, мисля, че много неща са се развили положително, но още много може да се направи. Като комисия това, което трябва да направим е да оставим тези комисии отворени, защото така международната общност хвърли светлина върху случващото се и създадахме необходимата скорост и се набра ускорение, за да се решат нещата. Благодаря на Испанския парламент и трябва да се обърнем към председателя на правната комисия на този парламент, че много бихме искали да приключим тези петиции, и да прехвърлим штафетата на испанските парламентаристи. За да го направим обаче, трябва да видим, че това законодателство, което бе прието във вторник, във вторник успешно е минало през цялата процедура и е навлязло в практиката в страната, за да се преодолее тази практика на откраднатите бебета. Имахме отлично сътрудничество, не само нашата комисия, но по принцип с вносителите и с колегите в Мадрид. Много голям бе интереса и на пресата към тази тема, и в Испания, и извън Испания. И само по този начин, само с публичен дебат и отразяване в мрежата може да помогнем на хората, чието живот е сринат от това търсене, защото мнозина от тях смятат, че се лутат в пустоща, а всъщност трябва да видят, че в тази пустош има хора, които се опитват да им помогнат. Благодаря. And... Благодаря ти, Джуд, като председател на тази комисия Искам да се обърна към вас и да кажа, че ви благодаря от дъното на сърцето си за работата, която извършихте по този въпрос. Това е един изключителен пример за един достоен метод и отлични постижения. И особено ти лично трябва винаги да носиш със себе си тази решимост, която е съчетана с страст, но и с съчувствие. И накрая истината винаги побеждава. И е пътеводна светлина. Благодаря от името на комисията. Отлично се справи. Мек се обърна към други колеги, които също присъстваха по време на посещението и работиха усилено по тази тема. Соледат Кабезон Руис. Благодаря, госпожо председател. Няма да повтарям всичко, което вече беше казано, но е, все пак искам да изразя моята солидарност с носителите на петицията и признавам колко е важна ролята на комисията по петициите, защото специално по тази тема успяхме наистина да осветлим и а, да й дадем необходимата тежест. Благодаря на моята колежка Рут, която състави този прекрасен доклад, който се оказа много полезен, за да можем да пуснем в действие работата по този проект закон. Там са включени всички, всички идеи, които бяха изразени в комисията по потиците. За последен път слушаме нейното изказване, нейното изказване тук и не искам да пропусна а, момента и да благодаря за нейната отдаденост и работа. Изглежда, че съществува проекто закон, който ще бъде гласуван. А, благодаря на яснотата, а, която показа комисия. Благодаря за яснотата на комисията и изглежда нещата се променят, макар че все още а, тази комисия, според мен, тази петиция според мен не може да бъде затворена, просто трябва да бъде оставена отворена и да поискаме а, по възможно най-бързия начин в Испанския парламент на проекто закона да бъде прият. Това е и много благодаря особено на колежката Рут. Thank you very much. Благодаря и аз. Господин Мариас. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Благодаря, госпожо председател. Петиции като тези са изключително важни. На първо място искам да благодаря на вносителите на петицията, които имаха достатъчно смелост да дойдат тук в парламента да повдигнат един такъв сериозен въпрос, чисто политически погледнато, но и чисто човешки. Е, положението на, с е, новородените по време на режима на Франко е наистина ужасяващо. Но нещата не са се подобрили с идването на демокрацията, като че ли. Хубаво е, че сега идваме е, с вече е излязъл закон в е, Испания за това, така че браво на Джуд, както и на другите колеги, които следват този въпрос. Има едно заключение. Можем да бъдем ефективни и ефикасни. Ето вижте, на това, започнали сме да работим по този въпрос сериозно. А, положението тогава бе много деликатно и работихме задълбочени. След това решихме да организираме мисия за установяване на фактите, да видим отблизо как стоят нещата. След това имаше дебат в пленарната зала на Европейския парламент по този въпрос. И ето, цялата тази процедура, която следвахме, заедно с медийното внимание, в крайна сметка доведе до този резултат. И това може също да покаже факта, че нашата парламентарна комисия може да мобилизира различните страни по важни въпроси пак казвам, тази петиция е много важна. Аз я следя вече от много години. 92-93 се писа по този въпрос, Ивен. Сега, що се отнася до испанските колеги? От първия път, когато започна да се говори по този въпрос, всички колеги от Испания имаха становища. Всеки път, когато се говори по тази петиция, винаги е пълна залата с испански колеги. Сега, когато стигнахме до положително становище, изведнъж ми е странно, че няма толкова много испанци в залата, които да аплодират и да кажат браво, ето вижте, стигнахме до положителен резултат. Мисля, че това в крайна сметка е плод на общата ни работа, не само на един-двама. Смятам, че трябва да остане отворена тази петиция, да видим как може да се направят стъпки напред. Надявам се този закон наистина да бъде утвърден в е, Испания и петицията да остане отворена, защото испанските органи и власти, испанските граждани трябва да продължат да се сблъскват с историята и да се помиряват с нея. Трябва да продължим да работим по този въпрос, ще я следим, защото това е въпрос, който потресе цяла а, Европа, не само Испания. Това е хуманитарен въпрос, това е исторически въпрос. Евхаристополи. Благодаря. Мистер Тери Кабрас. Господин Тери Кабрас. Благодаря, госпожо председател. Uh, Много е важен този въпрос. Той е и широкоспектърен. Колеги споменаха проблемите в Испания или проблемите испанското правосъдие. Няма да говоря по тази тема, защото някои ще видят в думите ми а, така лошо намерение и извличане на политически дивиденти. Не, ще говоря за положителните моменти. Е, В крайна сметка този проект закон го чакаме от много време. Това е голямата новина. Отлична новина. Но има някои малки проблеми. Един малък проблем по-конкретно и надявам се този проблем да бъде решен. Мисля, че в този случай това, с което трябва да се занимаем е с този закон действително, но няма как да търсим идентичността. Всеки си има своята идентичност, независимо дали е прибит, убит или така нататък. Въпросът е как да се формулира това нещо. Е, да познаваш своя происход за всички тези откраднати деца, това ще им допринесе ли по някакъв начин към тяхната идентичност? Защото може би тяхната идентичност е, вече те може би си имат своята идентичност. Текста от парламента също засяга темата за броя на децата повече от... Тук се споменава 30 хиляди, но става въпрос за много повече, може би 300 хиляди. Всъщност това трябва да се преразгледа, защото не знаем точно колко са децата. Това, което чут каза е за архивите. Много ми харесва архивите на църквата. Доколкото разбирам, от когато бяхме в Мадрид, Е, официалните представители на църквата казаха, че архивите на църквата, че те не могат да направят нищо, защото архивите зависят от а, отделната еписко... Отделната епископия. Т.е. те се занимават с тези архиви, така че това е, е, е създава интересен е, казус. Ама може би трябва да поработим повече за това. Сега може да ми се смеете, но в момента ме притеснява, че този текст е много голям. Първо нямаше нищо и сега имаме някакъв а, текст, който е хубав, да, но създават се две неща, които не знам как ще се е, съчетаят. От една страна има Национална комисия за идентичност, след това има специална прокуратура за откраднатите бебета. Няколко неща трябва да включим. Първо, разглеждането и конкретизирането на тези случаи е, може да се е, случи само ако напредваме. Т.е. трябва да се стремим да напредваме бързо. Второ, напредъка трябва да е координиран. но това мисля, че ще го видим в самото законодателно развитие на този въпрос. Бих предупредил за следното нещо. Много е хубаво, че има документ и този документ да бъде приятен, има и проблеми защото всички тези неща за правосъдие са много хубави, ама малко е така въздушен този документ, не е много конкретен. Приключвам. Ако комисията извършва мониторинг на процеса, ще е добре да this, uh, this uh, petition. остана отворена тази петиция. Трябва да се обърнем към испанското е, правителство, министра на правосъдието или който отговаря за това. писмото трябва да кажем благодаря, удовлетворени сме, че има някакъв първи отговор на изразеното от нас безпокойство на посещението ни в Испания, защото според мен това е отговор на нашето посещение. Не е, но аз така го тълкувам. Така че удовлетворени сме, но в същото време бихме искали да ни информирате защото сме много обезпокоени. Това е толкова важно за нас, че много искаме да продължаваме да бъдем информирани за положителните стъпки. Това ще е добра реакция от наша страна. Ще помогне да се разбере, uh, че не оставяме нещата ей така, преди да са свършени. Не, трябва всичко да е завършено и тогава ще го остави. Благодаря. Така се изчерпа списъка с ораторите. Обръщам се отново към вносителите. Ще помоля за две минути един от вас да реагира на казаното тук в залата, това, което чухте. Можем да приключим там, където започна. Sí, muchas gracias. Mire, eh, en relación a un... Много ви благодаря. Нещо много важно. Има две възможности в нашия случай. От една страна документация и от друга страна законодателства. Извинявайте, доказателства. Документите са много малко, доказателствата също. Разполагаме с един доклад по съдебна медицина. Според тази информация, моето дете е погребано на две различни места – Тоест, аз няма възможност да идентифицирам къде се намира моето дете. Не може да се направи ексхумация. Нямам никакви шансове за това и това е в случая на всички видове ексхумиране, защото се намира, се прави ексхумация на различни е, гробове, но няма никакви данни на испански семейства. Няма нито една препратка към нито един от случаите. Просто не съществува такова нещо в доклада така че, а, въпреки, че документалната част е добре контролирана, все пак малкото доказателства, които а, а, има, е по някакъв начин да се докаже, че тези деца, нашите деца евентуално не са мъртви или ако са мъртви, къде са погребани. Това е просто статистика в момента. Вие получихте статистика от 91 година за смъртните случаи на деца. Това няма никаква връзка с откраднатите деца. По съвсем случайно открих този доклад. Това го казвам като вносителка на петиция, но като майка ви казвам, моето дете е погребано на две различни неща, места. Благодаря ви. Thank you very much and thanks Я ви благодаря. Благодаря на всички ви за това, че сте тук. Наистина, за да надигнеш глас е нужен кораж, особено ако в момент на страдание. Благодаря ви, че събрахте този кораж да го направите. Благодаря на всички ви. И така, нека да обобщя. Разбира се, петицията ще остане неприключена, отворена. Ще изпратим препоръките от нашия доклад Министерство на правосъдието, както и генералния адвокат на вносителите също. Ще продължим да извършваме на мониторинг. Ще изчакаме Конгреса да одобри новото законодателство. През май до година ще стане това, 2019. Това е информацията, поне с която разполагаме. Ще поискаме бързо и е, незабавно е, прилагане на това законодателство. И мисля, че това е, което може да направим сега и искаме също така да насърчим заинтересованите страни, като католическата църква, крайна сметка да са на висотата, която се очаква от тях, така че да има помирение. Това се отнася а, за всички ни. Нашият принос да бъде положителен положителен край на този изключително дълъг процес, тези ужасяващи случаи на човешко страдание. Защото да знаеш също е част от помирението, да стигнеш до истината. Истината ще ни освободи и се надяваме, че този ден ще настъпи и тук. Благодаря на всички ви. Благодаря отново за това, че дойдохте до Брюксел. Отново. Отново благодаря на Джуд, на всички колеги, на секретарята, особено на Каролина, която работи наистина неуморно по този въпрос. Преминаваме към следващата петиция, но ще ви напусна за малко. Всъщност не, извинете. Ще ви дам малко време да напуснете залата, за да продължим. is very, very nice. So, colleagues, let now take a deep breath. Така, колеги, поемаме дълбок, е, дълбоко въздух и преминаваме към следващата точка, 31. Е, петиция 154 за Европейския регламент за етикетирането за происхода на хранителните продукти. Виждате с е, колко широко разнообразие теми се занимаваме в нашата парламентарна комисия и така. Обръщаме страницата и преминаваме към напълно различна тема. Приветствам вносителя на петицията Роберто Монкалво. Давам ви думата за 5 минути. Добър ден, уважаеми членове на Комисията по петиции, госпожо председател, представители на Европейската комисия, добър ден на всички. Наистина трябва да дишаме доста дълбоко, за да променим темата след това, което чухме от предишните вносители. Така или иначе трябва да го направим. Затова сега ще говорим за храна. Ще говорим за происхода на храната и ще говорим за храната. Спрете фалшивата храна за петицията Спрете е фалшивата храна. Започнах да работя с Дирети. Това е една организация, най-голямата в Европа. Над милион и 600 хиляди земеделци членуват в нея. Започнахме да работим по тази петиция януари миналата година, когато започнаха консултациите на Европейската комисия по проекта на изпълнителен акт – изпълнявайки Регламент 1169 не ни харесва черновата или проекта. Смятаме, че е много далече от потребностите на фермерите, на европейските граждани. Това са потребности, които много често Европейския парламент с този законодателен мандат обяснява. Имате три резолюции, които са за задължителния происход, който да е посочен на етикета на земеделските продукти, които се използват в храни. Така че започнахме тази петиция Спрете фалшивата храна. Тя започна в Италия. Междувременно това предложение за регламент, което не ни се харесваше, стана истински регламент. 775 влиза 2020 година в сила и отвъд твърденията на комисията по нашата петиция не отговаря не само на това, което ние искаме, а и на нуждите на европейските граждани, на земеделците в Европа и не отговаря на потребностите на държавите членки, които всъщност са решили да изберат национални норми за задължителното етикетиране на происхода. Вече 9 държави има, които излязоха с предложения от този тип. Испания и Австрия са сред тях. Тази петиция цели да каже, че е нужен скок напред по темата задължителен происход, записан на етикета на земеделския продукт, във всички опаковки, т.е. всички хранително-вкусови продукти. И е очевидно също така, че са нужни ясни, хармонизирани норми на европейско ниво от тази гледна точка. Поради тази причина последните месеци и по-специално септември решихме, че е необходимо темата за етикетиране на происхода, което да е задължително, което е обект на тази петиция спред фалшивата храна, да се превърне в европейска петиция. Тоест не само италианска, защото, както казах, тази петиция се ражда при нас, а да стане европейска. Направихме го посредством представянето на една гражданска инициатива. Събрахме от 4 октомври започнахме да събираме подписи. Имаме една година от този 4 октомври, когато тя са, или всъщност не от момента, когато бе одобрена. С нашите партньори в много европейски страни ще продължим да събираме подписи. Целта тук е да се насърчи Европейската комисия по-смело да подходи, изпълнявайки 1169 регламент, но всъщност какво направи днес? Посредством изпълнителния изпълнителния акт 775 говори за доброволно етикетиране, а не задължително. Спирам до тук. Искам да благодаря на множеството евродепутати, които са част от тази петиция, които ни подкрепиха в нашата петиция Спрете фалшивата храна. Алберто Чирио е тук. Той през цялото време ни следва. Искам да благодаря по-специално и на Елеонора Ези, която също е тук, която обръща внимание върху тази петиция в вашата комисия, независимо, че е Европейската комисия, която иска да се прекрати дебата по темата. And... Благодаря ви много. А сега давам думата на представителя на комисията Александра Никола Копола. Благодаря ви, госпожо председател. Обсъждаме всъщност две различни теми. Първо, задължителното етикетиране за происход на всички хранителни продукти дейности и приложението на регламента на комисията, в който става дума за задължителното посочване на происхода, на първичния происход на а, съставките, там където а, този происход е различен от а, происхода на храната. По първия въпрос, повдигнато от носителя на петицията, искам да ви припомня, че задължителното етикетиране е обсъждано в подробности по време на реглам... обсъждането на регламента за информацията за съставките на хранителните продукти. Много държави членки смятаха, че е добре на европейско равнище да се приложи задължително етикетиране на всички хранителни продукти или поне на някои от тях. Други обаче бяха против, поради е, на това, че смятаха, че това ще е твърде скъпо и е, също поради съображения, свързани с функционирането на вътрешния пазар. В крайна сметка, удължихме действието разширихме задължителното етикетиране за някои продукти, например прясното месо, но за други продукти взехме решение да се изготвят доклади и да се разгледа целесъобразността за евентуално разширяване на задължителното изискване за етикетиране на млечни е, продукти и всички преработени е, храни. Комисията проведе тези проучвания, изготви докладите, стига на, до заключението, че доброволният подход е по-добър от е, задължителният подход. Също времено комисията работи върху приложението на едно друго изискване, а именно създаване на рамка за доброволно уточняване на происхода на етикетите и да има яснота там, където има разлика между мястото на происход на някои съставки и мястото на происход на храната. Вносителите на петицията се оплакват, че няма подробна информация. Искам да ви припомня, че и основният е, законодателен акт сам по себе си дава възможност за много голяма гъвкавост. Дава се възможност производителите на храни или да посочват происхода на първоначални първоначалния происход на съставките или да посочват, че той е различен от е, крайния происход и точка. Вносителят на петицията също така се оплаква, че няма достатъчно правила за происхода във връзка с защитените наименования за происход и е, типовете е, происход, свързани с конкретни търговски марки. Е, не се изключва от регламента е, посочването на происхода, независимо от това дали е, тази информация е обвързана с дадена търговска марка и с е, защитено наименование на происход, но се отлага прилагането на правилата във връзка с посоченото в регламента и по-конкретно в преамбила точка 6 и 7, където се показва, че тези точки се включват, тези елементи се включват в приложеното поле. Същевременно обаче не е направена оценка на конкретното въздействие на тези правила за продукти, носещи търговски марки и защитени наименования за происход. Именно за това бе взето решение временно те да бъдат изключени и след това да се приемат конкретни правила, приложими към тях в бъдеще. Затова по-настоящем рамката, с която разполагаме, според нас е достатъчно добра, за да се включат всички случаи, където потребителите могат да бъдат подведени от доброволни означения за происход. Има държави, които са въвели временни национални схеми, но те ще бъдат преустановени, когато се въведе акта на Европейската комисия през май 2020 година. По-настоящем тези временни разпоредби са по-широки. Те покриват всички е, случаи на храни, при които по национални изисквания се иска задължително посочване на происхода на съставките и по-конкретно на местни и млечни съставки. И това се изисква винаги, а не само там, където има различен происход от происхода на крайната храна. Няма много колеги в залата, но мисля, че има италианци, които имат желание да се изкажат. Елеонара, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на вносителите на петицията. Това е една петиция, която хвърля светлина върху една тема, която е в сърцето на всички граждани. Храната, това, което консумираме, това, което ядем ежедневно, не се представя на потребителя по ясен начин. Това трябва да си го признаем, трябва да го кажем силно и ясно. Европейските правила не ни дават сигурност, за може да изберем конкретен продукт, като знаем, че купуваме продукт, със сигурност за неговия происход, тъй като правилата са накъсани, много са хлабави и са неясни. Изненадана съм, че Европейската комисия продължава да твърди, че този доброволен механизъм за етикетите за происхода е най-добра практика най-добрата стратегия, която може да се приеме. Аз не мисля, че е така. Не го мислят и 70% от европейските граждани, които посредством един сондаж на Евробарометър, както и посредством потребителските организации, казват, че искат по-голяма прозрачност, по-голяма проследимост, що се отнася до продуктите, които купуват, хранителните продукти най-вече. Изненадана съм също така, че Европейската комисия съвсем така с лека ръка говори за изпълнителния акт, който бе прият тази година. казвайки, направихме стъпка напред, задължението за първичните съставки. Не е ясно дали отговаря на записаното и се слагат дерогации. Дерогации, регистрирани марки и така нататък, т.е. запазени марки – а казвате тази тема ще се засегне в бъдеще. Не е ясно кога, не е ясно кое е бъдеще, защото трябва да се направи допълнителна оценка на въздействието. Такава не е направена в миналото. Не се дава никаква яснота за напредъка на нормативната уредба, която в момента действа. Аз съм съгласна с подписалите тази петиция. Не става дамо за изпълнителния акт. Той е много неясен но има и базов акт, този регламент 1179 от 2011 година, който е прекалено слаб и не се гарантира това, което искат европейските граждани. По-голяма проследимост, по-голяма яснота, що се отнася до происхода на продуктите, които се закупуват. Видяхте огромното закъснение, с което се активира Европейската комисия. За това е нужно да има мобилизиране не само на този парламент, който вече многократно говори по този въпрос, имахме резолюции, а, за да се тръгне по този път за по-голяма прозрачност, но и самите граждани, европейските граждани, които използват инструменти за участие – и да видим техния глас, да чуем техния глас. Това е една инициатива на европейските граждани. Един пример за инициатива. Тази инициатива, както разбрахте, се развива тази година, събират се подписи. Е, Надявам се да се съберат един милион подписи, за да може да се накара Европейската комисия да промени начина по който работи по тази тема. И накрая не може да си мислим, че не може да слушаме, че може да пренебрегваме гласа на гражданите. Ние сме на кръстопът, не може да игнорираме определени инстанции. Нужно е да се върне доверието на гражданите, които искат ясно и силно да могат да се надяват, че опазваме тяхното здраве и да им дадем възможност да избират, когато купуват, т.е. да им дадем информацията за това. Съжалявам, че няма колеги тук от други държави членки, защото това е една битка. А, разбира се, италианска е битката, но мисля, че основно е а, европейска. От моята гледна точка това е изключителната работа, която трябва да извършим, за да се върнем близо до гражданите. Благодаря. Thank you very much, Елеонора. Благодаря ти, Елеонора. Господин Чирио. Благодаря, господин, госпожо председател. Много е деликатна тази тема, е, защото отива отвъд е, темата храна. Това е един от случаите, който е емблематичен и който показва как губим доверието на европейските граждани, защото сами си противоречим. Нека да ви обясна. Европа е царството на прозрачността. Ние тук казваме, трябва да сме прозрачни. Това трябва да бъде стъклена сграда, стъклен палат, в който се вижда какво става. Онлайн излъчваме всички наши заседания, за да може всички всичко да знаят. Обаче, европейските граждани имат едно искане да знаят. Да знаят какво ядат. Европа им казва обаче, не е задължително за тези, които произвеждат, да го кажат, да ни го казват. И оставяме това в ръцете на тяхната добра воля. Това е противоречие и няма никакъв смисъл. Някои казват, това е една поговорка, ти с това, което ядеш. Ние сме това, което консумираме. Ние като граждани искаме единствено и само да бъдем информирани какво ядем. Искаме тази Европа, Европата на прозрачността, да бъде прозрачна и да налага онези, които пускат в търговия хранително-вкусови продукти, които са направени от земеделски продукти, откъде идват те? Какъв е техния происход? Фактът, че Европейската комисия не го направи и не разбира тази чувствителност е нещо много тревожно. Този акт за изпълнение, който дава указания не може да бъде доброволен. Защото скъпа представите на Европейската комисия, проблемът не е, че онзи, който произвежда определен хранителен продукт, казва напишете го. Не, не за да опазим производителя. Проблемът е да опазим онзи производител и този потребител, който може да бъде излъган от други, които пишат нещо на етикета си. Нужно е да сложиш едно знаменце, италианско, например, на една котийка или опаковка на някой продукт, за да се даде идея, че това е италиански. Също зна се за французите, за гърците, за испанците, за всички. Ако не е задължително да се напише откъде идва продукта, ние не опазваме гражданина, който има право да знае какво яде. От друга страна, и дребните потребители и дребните производители, онези, които произвеждат и които искат да бъде сертифицирано, че техният продукт е оригинален. Какво значи оригинален? Означава, че се зачита неговия происход ако искаме да бъдем конкурентноспособни в останалата част от света с своите земеделски продукти, трябва да стане задължително. Задължително и за онези, които идват от Азия продукти или от Америка или от Южна Америка. Трябва да се напише откъде са. Иначе никога няма да бъдем конкурентноспособни. Защото ако си мислим, че може да се състезаваме с замеде... в земеделието, загубили сме загубили сме битката, тъй като те произвеждат много повече. Може да се състезаваме само по качеството, не по количеството. А качеството може да се докаже само ако задължиш този, който произвежда нещо, да напише откъде идва то. Нещата са съвсем прости. Напълно неприемливо е Европейската комисия да не може да осъзнава тази необходимост. Ако това е разход за дребните производители да запишат на етикета происхода на този продукт, то тогава може да сложи мерки. Мерки, които задават средства, економически средства, които да помогнат на дребните производители да отговорят на тези норми. Не може това да е голямата пречка, защото принципът на истината е този, който трябва да бъде защитаван. И то не само за Италия. Италия, която е първата жертва на имитациите на Италия. Знаете, по цял свят има буклучави храни, на които пише, че са италиански. Не, отнася се за всички марки. Това за испански, за, фран... за френските марки и за всички останали по света. And what we want to ensure is actually transparent. Да, действително, прозрачността е основна наша цел. Искаме да сме сигурни, че някой от Италия не внася испанско, испански и след това го, не го бутилира с италиански етикет и не искаме също китайско производство да се етикетира като италианско след внос там. Господин Тамбурано, искате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък, защото колегите иллюстрираха изключително добре различните гордиви възли на този проблем. Искам да добавя нещо, защото се говори за опазване на вътрешния пазар. Вътрешният пазар и неговото защита. Това е един свободен пазар, но трябва да се внимава, защото тук абдикираме от свободата на потребителя за да защитим така наречения свободен пазар. Свободата на гражданина, бих казала, не на потребителя. Гражданина трябва да е свободен да избере продуктът, който му отговаря най-много на желанията. Това е свързано с принципа на прозрачността. Свобода и прозрачност. Смятам, че това са ключовите думи, които би трябвало да водят нашите действия. Трябва със силност да работим, за да върнем доверието на гражданите в Европейския съюз. И храната е един от въпросите, които са наистина по сърцето, в сърцето на гражданите, защото храната означава и здраве. Да знаеш откъде идва един продукт, дали е от извън Европейския съюз, от коя страна на Европейския съюз, имайки предвид, че някои фитосанитарни норми, пестициди и така нататък не са равни в целия Европейски съюз, то тогава гражданинът може да избере е, онези, които спазват нормите. Прозрачност, свобода, както и зачитане на доброто качество. Да дадеш повече на онези, които могат да ти гарантират по-добра храна, и означава, което означава по-добро здраве. Ще един аргумент, който често не споменаваме. Знаем последния доклад на Междуправителствения комитет за климатичните изменения. Гражданина по този начин ще даде и нещо, т.е. ще допринесе и в този смисъл за климатичните изменения. Това може да стане, като се запише откъде идват продуктите, къде са отгледани, дали са минали хиляди километри или не. Защото всяко всеки транспорт на стоки извършва емисии. Значи има много аргументи, които са в подкрепа на това желание на вносителите, гражданите и така нататък. Благодаря. Thank you very much and uh, I'm happy to extend the floor to благодаря много. Радвам се, че мога да дам думата отново на господин Молкалво за заключителни коментари. Си, грация eh, благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря и за казаното от председателката. Още веднъж изказването на комисията тази сутрин показва нежелание а, да отговорят на исканията на европейските граждани. Не само италианските граждани, но европейските граждани. Искам да припомня на всички, че този регламент 775 2018 година влиза в сила 4 години по-късно, отколкото пише в регламент 1179. Така че идва хем късно, хем е с влушено качество. Обеден съм от чуто тази сутрин, че изборът, че тези 200 хиляди подписа, които ни събрахме в Италия, са началото. Началото на една европейска инициатива, която стартирахме. Имаме сайт, на който се събират подписите. И смятам, че това е правилният път, за да може тези милион подписи, които ще съберем в толкова много европейски държави, да защити, е, извинете, да задължи новата Европейска комисия да проведе истинска дискусия, която да доведе до промяна на базовия регламент и да стигнем до задължително етикетиране на происхода за всички продукти от хранителен тип. Мисля, че това е важно. Благодарение на подписите, които ще съберем, се надяваме това да започне преди влизането в сила на този регламент 775, който е сбъркан регламент и върви в обратната посока. Благодаря ви, благодаря на Комисията по петиции за възможността, която ни дадохте днес и се надяваме, че политическа тема за етикетирането заради вашите действия ще остане в центъра на дискусиите през идните месеци в края на този мандат. I think we, time has come now to, to... Мисля, че е време да а, приключим с едно заключение. Добре е петицията да остане отворена, според мен, и тя да бъде изпратена на Комисията по околна среда и на Комисията по селско стопанство за становище. Становище вече сме поискали от Комисията по околна среда, но те не са отговорили, така че трябва да им напомним. А пък от Агри все още не сме искали становище, така че мисля, че не е лошо да го направим. Да видим как ще реагират Елеонора. Съвсем накратко, госпожо председател, Можем ли да изпратим петицията и на комисията по вътрешния пазар? И още едно предложение с, по-нататък. Можем ли да организираме едно изслушване за следващия мандат? Това да е част от наследството на тази петиция. Знам, че не можем да вземаме решения които по какъвто и да било начин да обвързват колегите ни в следващия мандат на Европейския парламент, но е, това може да е добър начин да предадем тази петиция по-нататък и да се почувстват гражданите чути. Да, можем да изпратим петицията и на ИМКО, комисията по вътрешен пазар. Много добра идея. Що се отнася до организирането, вашата политическа група може да направи предложението на заседанието на координаторите. Там се вземат решенията и тъй като вие сте координаторката на вашата политическа група, можете да я предложите, да видим дали другите ви колеги ще я харесат. Отлично, 12.30, това беше и предвиденият ни краен час на работа. Приключихме цялата си работа. Пожелавам ви прекрасен обяд и хубав ден!